So, hello everybody. I want to welcome you to our... Добро утро на всички. Добре дошли на заседанието на Комисията по економическите и парични въпроси. Надявам се, че сте могли да се възползвате от тази допълнителен половин час, но ние променяме малко дневния ред. От 6 до 6.30 ще разгледаме въпроса за бюджета. Господин Гайер, който е доклад Чик. имаше непредвидено заседание на координаторите и присъствието му там беше наложително. Имате ли някакви забележки по дневния ред? Не. Дневния ред е прият. Имам кратко съобщение. Моля да внимавате. Депутатите се информират, че ще има реорганизиране на заседателната зала когато ще имаме съвместна размяна на мнение с Комисията по бюджетите относно въпроса за бюджетния капацитет на еврозоната. Имайте предвид, че ще има промяна в местата за сядане в залата, но това ще ви стане ясно допълнително. Това е единственото ми съобщение. За това ви моля, утре си вземете всички неща, защото ще бъдете на друго място. Така стигаме до четвърта точка. Зелена книга за финансовите услуги на Дребно. Давам думата на докладчика на Оли Лудвиксон. Eh, Благодаря ви, че ми давате думата. Ние започваме много интересна работа. Зелената книга за финансовите услуги на дребно за частни деца и за малки предприятия е един израз на по-различен метод на работа по законодателството, по един динамичен начин. Ще имаме интересен дебат по тази тема. Най-напред искам да подчертая, че Ние ще работим в максимална степен съвместно, ще работя в тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка и очаквам активното участие на всички в един, надявам се, изключително конструктивен процес. Комисията с Зелената книга възприема верния подход. Някой казва, че е твърде рано да се мисли за бъдещето по този начин. Може би комисията е трябвало да изчака за да види как се прилага законодателството, прието през изминалите години, но аз не съм гласен с това. Считам, че комисията предприема действие на този етап по три съображения и ето защо считам, че това е много навременно. Първо, като законодатели, ние трябва да сме много внимателни и прецизни, когато следим развитието на този толкова динамичен пазар и да видим по какъв начин функционира законодателството, за да се въведат нужните промени или пък да се допълни това законодателство с допълнителни мерки, ако се налага. В Зелената книга има доста обещаващи идеи по какъв начин съществуващото законодателство може и трябва да бъде адаптирано. Също е пределно ясно, че трябва да работим по-усърдно за да създадем вътрешен пазар на финансови услуги. Все още не сме стигнали много далече в тази насока. Трансгранични пречки продължават да съществуват, те са твърде високи и твърде често срещани. Освен това, трябва да се възползваме от новите възможности, предлагани от цифровизацията. Цифровизацията може да обедини доставчиците, потребителите, малките предприятия по съвършено различен начин от този, с който сме свикнали. И всичко това изисква промяна и адаптиране и укрепване на закрилата на потребителите. Считам, че по един много интелигентен и контролиран начин можем да постигнем положителни резултати, за да не бъде пропилян този потенциал. Как можем да следваме работата ни в тази област? Какви инициативи могат да бъдат предприяти на базата на тази зелена книга? Има доста предизвикателства пред нас и основното от тях е укрепването капацитета на комисията в областта на цифровизацията, на събирането и анализирането на данни. Много от нещата в Зелената книга не са достатъчно детално или добре обяснени, така че има какво да се направи, но можем да стъпим на тази основа, за да изготвим едно по-прецизно законодателство, което не е необходимо. Предизвикателството е как е, да се подобри работата както национално, така и на европейско равнище, как да се улеснят процедурите, особено когато говорим за трансгранични дейности. Предизвикателствата са свързани с това, че каквото и да правим, трябва да запазим равнопоставеността. Всеки участник е, трябва да може да се конкурира при равни условия. ли или загубилият ще се решава на, на това, кой е най-добрия, а не кой изопачава правилата за конкуренция. Това ще бъде правилото. Друго предизвикателство е да не се допуснат неоправдани пречки между страните от еврозоната и извън нея. И последното предизвикателство, на което искам да се спра, е, че при всички тези намеси ние трябва да държим за финансовото приобщаване. Доста потребители на този етап нямат достъп до основни финансови услуги и това създава доста проблеми в ежедневието на хората. В доста случаи това допълнително влушава проблемите с социалното изключване, наличието на сметка в банката е нещо, наложително. Всеки трябва да има такава сметка в банката и трябва да се предприемат стъпки за подобряване на законодателството в тази област. Аз очаквам вашите творчески и конструктивни предложения, като следваме подхода на добро взаимодействие и сътрудничество. Председателят, благодаря на докладчика. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка от НП. Господин Ванде Кенделари, имате думата. Благодаря, господин председател. Нашия докладчик в сянка няма може да бъде тук, за това ще кажа какво е неговото мнение. Вече 8 години изминаха, откакто беше публикуван документа на комисията относно финансовите услуги, но те са доста концентрирани на този етап национално равнище. Неодавна бяха предприяти доста текстове. Целта е да се подобри достъпа на потребителите до финансови услуги на дребно. Всички тези текстове са в етап на транспониране в държавите членки и ние трябва да направим нужното за прилагането на това законодателство, преди да се приеме ново. Целта на Европейската комисия за създаване на един цифров пазал и Съюз на капиталовите пазари изискват допълнителна работа, за да може да се създаде един истински пазар на финансови услуги на древно, да се премахнат пречките пред трансграничната дейност в тази сфера. Освен това очаква се това да допринесе за по-добри новаторски идеи от е, предприятията, да се диверсифицират продуктите, да се намалят е, цените за потребителите. Ситуацията е по-сложна в други области, тъй като се изисква промяна в културата, в е, езика, който се използва и други области застрахователните услуги се осъществяват в отделните страни. Това е свързано с голяма степен с доверието, също е свързано с езика, който се използва. Законодателната среда, финансовата култура на държавите членки е значително различна. Трябва да се създадат стимули за трансгранична дейност, така, както в областта на предлагането, така и на търсенето. Цифровизацията е един, едно средство, за да се постигне тази цел. Капацитета в тази сфера обаче е доста ограничен към момента. Относно търговците, ние искаме да имаме единен, единен пазар, но има разлики в социалните а, изисквания и други въпроси, които остават в ръцете на държавите членки. Има разлики в финансовите режими, но се налага да се предприемат мерки още сега. За малките и средни предприятия е важно всички държави членки да създадат законодателна економическа и финансова среда, която да отговаря на спецификите на тези предприятия. Малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика. Те създават работни места, те генерират растеж, улесняването на техния достъп до финансиране ще бъде приоритет. Факторите за подкрепа ще дадат възможност на банките да разполагат с повече възможности за отпускане на средства за малките и средни предприятия. Потребителите е, трябва да имат е, доверие в продуктите и доставчиците на продукти от малките и средни предприятия. Необходимо е да се осигурява пълна информация. Потребителите трябва да могат е, да се ползват в пълна степен от закрила в финансовата и други сфери, навсякъде в Европа. Но не всички държави членки са изпълнили изискванията банките, застрахователните фирми и други доставчици на финансови услуги на дребно трябва да гарантират достатъчна информация на потребителите, за да може да се отприщи пълния потенциал за новаторство. Трябва да се създадете стимули за създаване на достъпни за всички държави членки продукти, които да са на практика общо европейски продукти. Затова е важно да се вземат предвид спецификите на всеки субект, на всеки продукт. Европейската комисия предлага да се обмислят въпросите, свързани с финансовите услуги на древно. По този начин ще се обърне внимание на трансграничната дейност и създаването на паневропейски продукти в тази сфера. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря. Сега давам думата на групата ЕКАРА. Кей Свинбърн от името на Ешли Фокс. Мисля, че ще заместя повечето от моя екип днес от името на Ашли, който се извинява. Искам да кажа, че той приветства подхода на комисията най-вече максимизирането на използването на вече съществуващата правна рамка преди предприемането на допълнителни действия. Истински паневропейски финансов пазар на услуги на дребно все още не е развит. Само 1% от пазара. Той счита, че има доста естествени пречки за това. За това потребителите избират местни услуги. Освен това, трябва да се избегнат приемането на допълнителен риск от доставчиците, което може да увеличи цените. Някои от тези мерки обаче поставят въпроса, свързано с прилагането. Има различни съдебни системи, юридически системи, което може да създаде проблеми с приносимостта но този документ не трябва да се ограничава само до трансграничната дейност. Има въпроси, свързани с подобряването на доверието на потребителите към финансовите услуги, които също трябва да получат нужното внимание в целия съюз. Трябва да се подава ясна информация за финансовите пазари, да се разпространяват най-добрите практики. Това ще доведе до по-добри резултати за потребителите. Освен това, трябва да се разширят застрахователните схеми, за да се осигури минимално покритие в Европа. Трябва да се създадат възможности за новаторските творчески компании, те да имат възможности пред себе си, не само да поемат рискове. Те трябва да имат възможност да изпробват идеите си. Разработена е една рамка, която използва колективно финансиране от частни лица и нейното действие може да се проучи. Председателят, благодаря. Посещението на президента на САЩ в Обединеното кралство беше толкова впечатляващо, че явно останалите колеги от Обединеното кралство са решили да се останат там. Софи Инфелд. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за уводните му думи, в които показа, че търси консенсус с останалите политически групи. Някои колеги, най-вече от ЕНП, заявиха, че трябва да си поставим до някъде амбициозни цели. Това според мен е особено важно. Вече от няколко години насам виждаме, че дори най-евроскептично настроените национал... държавни правителствени ръководители са много ентусиазирани във връзка с вътрешния пазар. От друга страна не правим достатъчно в тази област. Приели сме редица законодателни актове, като директивата за пазарите на финансови инструменти и други, с които се опитваме да премахнем бариерите. Но държавите членки блокират постигането на какъвто и да било разумен напредък. Затова държавите членки трябва да се запитат дали наистина искат да бъде доизграден вътрешният пазар или продължават да настояват за своите правомощия. Ако настояват за своите правомощия, то тогава от вътрешния пазар няма да има никакъв смисъл. А ако искаме да го доизградим, не трябва да има никакви табута, например в областта на трансграничната защита на потребителите и хармонизацията. Държавите членки трябва да се запитат дали притежава достатъчна политическа воля за премахването на съществуващите пречки. За целта трябва да се променят практиките на национално равнище. Затова и държавните и правителствени ръководители трябва да се запитат дали имат достатъчен кураж, за да обяснят това на избирателите си. По въпроса за финансовите технологии, ако продължим да протакаме и да се колебаем, то реалността просто ще ни задмине. Вече се използват финансови технологии, и ако те не могат да се установят тук в Европейския съюз, ще бъдат изнесени другаде. Големите дружества вече са заявили, че ще се установят другаде, тъй като в Европейския съюз са изправени пред прекалено много пречки. Искаме ли да си поставим амбициозни цели? Искаме ли да въведем финансовите технологии тук? Искаме ли да доизградим вътрешния пазар? Ако искаме всичко това, трябва да направим качествена промяна. Нека не подхождаме така, както подхождахме до сега. До сега постигнахме наистина скромни резултати. Наистина се надявам, че парламентът ще застане на изключително силна позиция, че няма да се бои от това да засегне някои теми табу. Ще отида дори по-далеч от колегите от НЕП. В някои области държавите членки разполагат с изключителни прерогативи, като например в областта на данъчното облагане, но всички ние тук носим отговорност спрямо европейските граждани. Те очакват най-накрая да предприемем нещо, тъй като губят доверие към нас. Затова наистина се надявам, че заедно с докладчика ще очертаем наистина много амбициозни цели от наша страна, така ще дадем реални възможности за бъдещето на гражданите и на дружествата. Благодаря, Софи. Не виждам колега от Обединената левица. Преминаваме към зелените. Господин Гиголт. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям това, което бе казано до тук. Благодаря на докладчика за ясните му думи и за установената атмосфера на взаимодействие. Нашата група приветства Зелената книга. Назрял е моментът парламентът също да застане зад амбициозните цели, очертани в нея. Назрял е моментът да покажем, че не само сме формулирали някои цели, но и настояваме спрямо комисията и съвета да вземат решение за реални действия, които да отговарят на амбициозните цели. Смятаме, че има редица значими въпроси. Както инвеститорите, така и потребителите са жертва на така нареченото хищническо ценообразуване в финансовата система не им се предоставят адекватни обещетения за рисковете, които поемат от една страна, от друга страна не биват консултирани в достатъчна степен за продукти, свързани с определен риск. Така немалко инвеститори и потребители не се ползват от възвръщаемостта, която им се полага. Така се разхищават средства. Разхищават се средства за една раздута система на финансово посредничество. Насърчаването на конкуренцията и отварянето на границите могат да смекчат ефекта от това хищническо ценообразуване – във връзка с това можем да приветстваме курса, който предлага комисията. Ако искаме да постигнем основната цела, именно по-голяма възвръщаемост за инвестициите, е важно да се стандартизират продуктите в съответствие с определени потребности. Така ще се даде възможност за конкуренция, ще могат да се предлагат и безопасни, упростени и економически ефективни продукти. Трябва да има и по-добра система за съпоставяне на цените. Така потребителите ще могат да сравняват цените, ще може да има и конкуренция между отделните държави. Във връзка с това, според мен е особено важно инициативата за общоевропейски пенсионни продукти да е само една от възможностите за трансгранична стандартизация с цел насърчаване на конкуренцията. И накрая искам да изразя своето съжаление във връзка с това, че зелената книга реално не е зелена. Любопитен съм да узная какво смята комисията по този въпрос. Много инвеститори искат с инвестициите си да допринесат за постигането на целите поставени по време на климатичната конференция. Искат също така да допринесат за установяването на една по-справедлива, по-устойчива система на стопанска дейност и в финансовия сектор. В своята зелена книга обаче комисията не предлага никакви мерки за екологизирането на финансовия сектор. Не предлага и никакви мерки срещу продукти, за които се твърди, че са устойчиви, но всъщност не са. Затова призовавам комисията да обмисли по-подробно този въпрос, за да се възползва от потенциала за растеж на зелените и устойчиви финанси. Не бива да ги разглежда като второстепенен въпрос. Благодаря на Свен. Преди да дам думата на докладчика в сянка на СПД, нека ви припомня, че днес е денят на Свети Марко. Честит имен ден на колегата. Имате думата, Марко. Благодаря и аз благодаря на докладчика. Не виждам сериозни основания за критика в тази зелена книга. Мисля, че може да се работи по пете основни принципа повишаване на прозрачността и разбираемостта на информацията за финансовите продукти, защото Онези, които инвестират, трябва да са наясно с онова, което закупуват. В крайна сметка, понякога става дума за спестяванията в, в, в рамките на един живот. Също така да избегнем олигополите, да няма концентрация в финансовите пазари, улесняване на приносимостта на някои продукти, живото за, страх, за страховане, здравно осигуряване, развитие на цифровия пазар и на технологичното новаторство и ограничаване на необоснованата дискриминация възоснова на географско разположение. Това са пете точки, по които нямаме спор. Един, една критична забележка към комисията. Темата е важна, но има и други много по-важни теми, които комисията пренебрегва. Те са свързани с системния риск. От една страна се регламентират финансовите продукти на дребно, от друга страна не се неутрализира системния финансов риск. И затова не са много убедителни предложенията за банковото разделение и други предложения за премахване на системния риск. Онова, което се обърна, обсъжда във връзка с ниво на активите 3, системните рискове на банките. Това са въпроси, които заслужават повече внимание. Това е много важно, но като че ли важните е, въпроси не се не получават достатъчно внимание. Все още имаме възможността да направим нещо. Има опасност обаче да изостанем и да, се, и да ни връхлети още една финансова криза, а комисията ще попадне в подкритичните забележки, защото не е направила нищо. Така че опитайте се да предприемете нещо, защото рисковете за данокоплаците и спестителите ще бъдат много големи. Още една критична бележка. Не можем да създадем условия на равнопоставеност и добре функциониращ вътрешен пазар в момент, в който има толкова различия и толкова економически дисбаланси и тук а, трябва да предвидим известни критични бележки, защото ако не очертаем тези економически различия между държавите членки, е, има опасност е, да пропуснем е, важни разпоредби. Благодаря. Господин Хейс. Съвсем накратко искам да се изкажа по темата. Благодаря на докладчика, благодаря най-вече и за свършената до момента работа по Зелената книга. Въпросът според мен е много важен. В Европейския съюз няма единен вътрешен пазар на финансовите услуги на дребно. Някои от колегите изказали се до тук казаха, че причините за това са разбираеми, като езикови различия, различия между отделните пазари, различия в разпространението на финансовите продукти на пазарите и различия в тяхното използване. Но мисля, че трябва да си поставим амбициозни цели. Европейците, за разлика от американците, не пазаруват толкова често през граница. Ако искаме това да се прави по-често, трябва да има и повече конкуренция в областта на финансовите услуги на дребно. Така посредниците ще реализират печалбите, които им се полагат. За целта наистина е необходима конкуренция. Ако погледнем пазара на ипотечните кредити, то ще видим, че в моята страна лихвите по тях са с поне 2% пункта по-високи, отколкото в някои други държави членки. Трябва да установим реална конкуренция, трябва да проявим амбициозност – в областта на финансовите услуги на дребно има вече много провалили се опити за хармонизация. Затова призовавам докладчика и докладчиците в сянка да са колкото се може по-амбициозни. Така ще постигнем реални промени при предоставянето на финансови услуги на дребно. Установихме общи финансови структури, например за справяне с системния риск установихме необходимите структури за създаването на банков съюз, но една от областите, на която до момента не сме обръщали почти никакво внимание, са финансовите услуги на дребно, а те са от голямо значение за гражданите. За това и в контекста на Зелената книга трябва да сме колкото се може по-амбициозни. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Господин Пеле или Пеле от комисията почти като футболиста всъщност, но не съвсем. Uh, Някои от участниците вече казаха, че когато Зелената книга излезе през декември, имаше много ентусиазъм. Задачата ни е да запазим този ентусиазъм. искаме да има реалистичен план. Ние сме ориентирани към потребителите, т.е. искаме да откликнем на техните потребности и искаме това да стане реалност в Европейския съюз. В момента ние анализираме 400 отговора, които получихме на Зелената книга от потребители, от федерации, специалисти. Също така в през март проведахме е, изслушване, на което имаше много участници. Някои от вас присъстваха на тази конференция. Отбелязахме факта, че цифровизацията може да премахне някои от бариерите в финансовия пазар. Получаваме обратна връзка от някои участници за дистанционното плащане. Той говори за трансграничен достъп до разплащателна сметка. Има и редица въпроси, свързани с цифровизацията, които ще трябва да се доуточнят ние ще получим доклад от парламента като принос към консултацията, която продължава. Отбелязвам казаното от някой от вас за зелените финанси. Нема, не казваме нищо непреднамерено. Има инициативи за етикетиране. Отворени сме към вашите идеи, които ще бъдат, за, които ще намерят израз в доклада. Благодаря, казва председателят. Надявам се, че ентусиазма ще се запази. Оля има думата. Искам да благодаря на всички колеги за изказаните становища. Мисля, че е много важно да направим крачка напред. Не е нужно да седим и да изчакваме. Мисля, че трябва да предприемем стъпки сега. Ако не направим нищо, за да изградим единен пазар, другите ще стигнат преди нас. Имаме нужда от законодателство. Трябва да окажем максимално силна защита на потребителите. Записах всичко, което казаха докладчиците в сянка. Ще обмислим всичко това, което те казаха. Ще се стремим към максимално съгласие. От докладчиците в сянка разбрах, че имаме нужда от това да поработим добре, за да стане нашата позиция видима. Колко можем да чакаме? Не можем да чакаме безкрайно, но трябва да предприеме нещо в интерес на потребителите и на фирмите в единния пазар. Надявам се, че ще успеем да излезем с единна позиция, която е ориентирана към бъдещето. Пазарът се променя с всеки изминал ден. Нищо не стои на място, всичко се променя. Така че трябва да направим така, че правата на потребителите да се запазят и те да бъдат в крак с промените. Благодаря за това, че ми дадахте думата, благодаря за изказванията. Очаквам, надявам се, че в крайна сметка ще сме разработили едно полезно а, предложение. Сега а, графикът. Днес проведахме първата размяна на мнения. На 13 юни ще бъде доклада, срок за внасяне на изменения 28 юни на обяд. Обсъждане на измененията след лятната вакансия 31 август. Ще гласуваме в ЕКОН на 28 ноември в пленарна сесия ще се гласува през ноември. Надявам се, че този график устройва всички ви. Стигаме до пета точка в дневния ред. Задължителен обмен задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Давам думата вместо на докладчика Дариуш Розати на Людека. Благодаря. Само ще ви предоставя информацията, която получихте от господин Розати. Както знаете, парламентът играе тук консултативна роля. За съжаление, съветът вече е постигнал съгласие по това досие. Постигнато е политическо решение. Това е реалността, което ще има отражение, но господин Русат иска да подчертае, че сътрудничеството между докладчиците в Сянка беше плодотворно и ефективно и окончателното гласуване ще бъде през май. Той се надява заедно с другите докладчици в сянка, че съветът и комисията ще отчетат вижданията на парламента. Господин Розат иска да ви информира, че е изпратил писмо на съвета за ситуацията и докладчиците доколкото той знае, все още съветът не е реагирал. Това е повод за разочарование, нито пък е нищо добро за бъдещото сътрудничество в областта на данъчното облагане. Докладчикът призовава комисията и съвета да уважават ролята на парламента и да изрази надежда, че бъдеще сътрудничество ще се развива по-добре. По същество от, и съобразява тази директива се съобразява с препоръката Нойсера за намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби. Получени са 142 изменения. Е, те ще се групират в 10 компромиса. Повечето политически групи са съгласни, че Европейският съюз – трябва да се бори срещу данъчното планиране, укриването на данъци, избягването на данъци в взаимодействие. Също така смятат, че Европейската комисия трябва да участва по-активно в обмена на информация. Повечето групи смятат, че комисията не е просто пазител на договорите, но може да играе роля при контролирането на дейностите по избягване на данъци. Повечето групи смятат, че комисия трябва да представи доклад на, парламент, на парламента и съвета относно ефективността на директивата. Има два съществени въпроса, които бяха обсъдени. Първият е въпросът за прага от 750 милиона. Някои групи смятат, че този праг трябва да е по-нисък. Докладчикът счита, че такава една промяна би създала двойни стандарти, защото повечето страни в проекта за намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалбите не могат да се съобразят с другите и европейските фирми ще бъдат поставени в е, неблагоприятно положение. Прагът обхваща 90% от данъчните приходи. Вторият въпрос е свързан с въпроса за обхвата а, и докладчикът на становището е да се съобразява с първоначалното предложение на комисията. Комисария Хил представи предложение а, по отчитането по държави. Процесът трябва да продължи но, се прие... но е важно да се приемат препоръките Нойсера в интерес на равнопоставеността. В заключение докладчикът иска да подчертае, че съветът, парламент и комисия трябва да намерят баланс между прозрачността, ефективността и укриването на данъци, без да се вреди на предприятията и да се създаде среда, която е безопасна и благоприятна за инвестиции. Председателят благодаря Людик. Думата има докладчите в сянка. Люк Бае вместо докладчика в сянка. Благодаря. Най-напред искам да се извиня от името на господин Морел, който представя следното становище. Очевидно това е е, едно положително положителен ефект от панамските досиета и по-конкретно отчитането по държави започва да се превръща в актуален въпрос. Хубаво е, че институциите и гражданското общество имат желание за просрачност. Това е задължителен елемент на данъчната справедливост. Ако целта е фискалната справедливост, трябва да има баланс и справедливост между предприятията. Е, договорът предвижда доброто функциониране на вътрешния пазар. При гласуването утре господин Морел смята, че целта не е да се обхванат всич, да се обхване целия оборот, а да се обхванат всички многонационални предприятия, за да се създадат условия на равнопоставеност между многонационалните предприятия и националните предприятия. По този въпрос господин Морео изгразява съжаление, че няма компромис. Приканва всички групи да помислят има четири приоритета, които, управ... които обосновават участието на парламента. И парламента трябва да остане верен на своята позиция. Четирите приоритета. Първо, е, трябва да се определи е, прагът за всички многонационални предприятия изпазва 40 милиона оборот. Вторият приоритет за групата на социалистите да се да има административно сътрудничество, за да а, се преборим а, срещу а, укриването на данъци. Трябва да има автоматичен задължителен обмен между всички държави членки. Няма европейска дефиниция на многонационалните предприятия. по... Ние вече гласувахме за отчитането по държави. Добавихме им информация, която трябва да се добави. Последният е, приоритет – обменът на информация е необходима, защото без е, задължителен автоматичен обмен на информация и без санкции, държавите членки ще могат е, да си отказват обмен на информация. Парламентът трябва да обърне повече внимание на данъчното облагане, въпреки че то е национален приоритет, но тук става дума за демокрация. Като Европейски парламент няма да бъдем убедителни, ако не поемем своята отговорност. Ако, защо трябва да се консултира парламента, след като това няма, становището му няма да повлияе върху текста? Много европейски граждани дават е, са изразили своето становище, трябва да дадем ясен сигнал. Всички е, многонационални предприятия трябва да подават, трябва да участват в системата отчитане по държави. Благодаря, Люк. Е, сега от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за неговата работа и за това, че работихме в дух на сътрудничество и компромиси. Искам да благодаря на всички колеги за доброто взаимодействие. Това предложение отразява в голяма степен гледната точка на всички политически групи в Европейския парламент за борба срещу агресивното данъчно планиране, избягването на данъци и други проблеми, които имаме в данъчната сфера. Създават се стимули за обмен на информация и за докладване страна по страна, както и за по-широк обмен на информация Така ще разполагаме с повече инструменти, които ще ни позволят да изискваме от многонационалните компании изпълняване на техните отговорности. Предложението се опира и на дейността на ОСР. Избягването на данъци е международно явление, поради което се нуждаем и от международно решение. Според мен предложението обаче е половинчато, що се отнася до подобряването на прозрачността и до прилаганите прагове, за изискване за докладване по страни, обхвата за обмен на информация, както и графика за прилагането. Мисля, че Европейския съюз трябваше да се постави много по-амбициозни цели от тези, заложени от ОСР. Повечето страни а, са за това да има докладване по страни. Съжаляваме обаче, че има една държава, която е в новините доста често напоследък, не е поел ангажимент в това отношение. Както казах и от самото начало, ние сме относително удовлетворени от резултата и се надявам, че ще продължи конструктивното сътрудничество в борбата срещу избягването на плащането на данъци, което е в интерес на всички. Председателят, благодаря. Давам думата Кораба Нувен от името на групата на либералите. Благодаря, господин председателю. Благодаря и за отправените поздрави. Да, сега трябва да работите за квалификацията за, за европейския шампионат. Искам да благодаря на докладчика Русати за неговата работа не само по този доклад, но и при воденето на преговорите в рамките на екипа от докладчици в Сянка. Мисля, че постигнахме добри компромиси и бихме ги подкрепили. Радвам се, че всички сме в подкрепа на това да има задължителен обмен на информация и този обмен на информация да бъде задължителен. Освен това се предлагат е, еднакви определения и се изисква реципрочност. В доклада на господин Русати се подчертава, че парламента трябва да бъде информиран за резултатите от е, автоматичния обмен на информация. Ние подкрепяме това изискване, искаме малко да се подсили, затова изготвихме предложение за изменение и не само да получаваме информация за обмена на информация като количество, но и като качество, т.е. какво стои за тази информация, какъв е резултата. Радвам се, че в един от компромисите се посочва, че Европейската комисия трябва да докладва пред парламента както за това, което се прави, така и за резултата от прилагането на новия регламент. Ние, ние искаме да се а, отправят само заплахи, които да не бъдат приведени в действие при необходимост. За съжаление не е предвидено предвиден преглед на този регламент. Ние сме изготвили изменения, в което се изисква след три години да се направи преглед, да видим дали се прилага както трябва, дали действа, дали ни осигурява нужната информация. Може би да помислим отново дали да не се направи след три години такава оценка на действието на регламента. Благодаря ви. Благодаря, Кора. Не виждам а, никой от а, Гуе. Не. Шон, заместваш Мигел? Да, се извинявам от името на докладчика в Сянка. Той благодари за, на докладчика, предложил е доста изменения. Освен това посочва, че подкрепя пълната прозрачност, за да се затворят празнините и да не се допусне изопачаване, на което сме свидетели сега. Той е за това да има докладване по страни, максимална прозрачност да се гарантира. Комисията обаче е тази, която поема отговорност и тук той има някои безпокойства. Това са държавите членки, и той счита, че комисията не трябва да има окончателната дума по тези въпроси. Сега в групата на зелените. Молис. Зелените са за автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Ние не искаме да има докладване по страни. Искам да благодаря на докладчика за усилията му да се намерят компромиси но по някои точки не считам, че позицията на парламента е достатъчно разрешена. Основният проблем е с праговете. Какви е, фирми трябва да, е, по отношение на кои фирми да се прилагат е, тези правила. Преди няколко седмици беше предложен доста висок прак за предприятия с над 750 милиона общ оборот. Освен това, ние считаме, че трябва да се приложи прага, който е предвиден в счетоводната директива 40 милиона оборот и 150 души персонал. Ние ще изготвим изменения и предложихме някои изменения, които обаче не бяха възприяти от докладчика. Ние искаме да приканим онези, които ще гласуват, да дадат своята подкрепа за изменение от 133 до 137. Ние считаме, че трябва да се отправи силен сигнал, че като представители на хората в Европа трябва да бъдем по амбициозно е това, което се предлага от ОСР. Освен това да сме по-сериозни, що се отнася до прозрачността. Създава се прецедента между съвета и комисията се постига споразумение, което оставя на страна други важни институции. Освен това, искам да се подкрепят и измененията, които а, са свързани с налагането на данък при източника за онези държави и институции, които не спазват изискванията. Като група на зелените, ние настояваме това да се направи след като излязоха разкритията по документите от Панама но считам, че Европейския съюз трябва да бъде по-амбициозен, колко други части на света. Разочарован съм и от това, че а, бяха изразени различни становища от политическите групи отново търговската тайна. Информацията, която ще се подава по отделни страни, не съдържа търговска тайна, така че фирмите не трябва да използват това като повод да не подават данъчна информация. беше заличена точка 74 от предложението. Ние сме предложили изменение, което възстановява този текст. Освен това се предлагат пилотни проекти с трети страни, както и за налагане на санкции при неизпълнение. Надявам се колегите да подкрепят нашите изменения, които според нас подобряват текста. Председателят не виждам колеги, които искат да вземат думата, затова искам отново да дам думата на господин Пибъл, който е представител на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председателю. Това е важно досие за Европейската комисия. Създава се данъчна система, при която се изисква фирмите да плащат своят дял от данъците. Това е на дневен ред отдавна. Подобряването на прозрачността между данъчните администрации от една страна и обществеността от друга са важни елементи за създаването на една по-справедлива система. Една от мерките беше договорена в края на миналата година, именно автоматичния обмен на информация по данъчните постановления. Благодаря на вашата парламентарна комисия и на Европейския парламент като цяло за доброто сътрудничество, въпреки че разполагахме с малко време. Времето, с което разполагаме е малко, защото всички вярват, че е необходимо да се постигне бърз напредък и че трябва да действаме бързо в тази посока, да не се губи време, за да се намери решение на тази ситуация предложението за ДАК за обмена на а, информация между администрациите е изключително важен въпрос. Необходимо е да се направи надлежна оценка на риска на дънакоплаците. За сега тази информация не е достъпна за всички данъчни администрации, затова е толкова важно да се разгледа този въпрос тук. Трябва да се разгледа рисковия профил на дънакоплаците и в съответствие с това да се извършват и данъчни одити. Това е предвидено и това е голяма стъпка напред за преодоляване на проблемите, свързани с агресивното данъчно планиране. Освен това, трябва да се предоставя информация за обществеността, да се извършва надлежен контрол. Има по-различна инициатива, която ще обхване тази страна на въпроса. Целта на Европейската комисия при това предложение е да се транспонира действието, което е одобрено на ниво ОСР за всеки отделен случай по-отделно. Ние трябва да сме внимателни, да не създаваме различни нива на режими на докладване за европейски компании. Трябва да има един цялостен, съгласуван подход информацията, която се обменя, трябва да бъде съпоставима. Основната ни цел тук беше да създадем равнопоставеност между многонационалните компании на Европейския съюз и тези извън съюза. Комисията работи усърдно в тази насока и благодарение на този вторичен механизъм, на който се позовахме, всички не европейски многонационални компании също ще се прилага по отношение на тях изискването за подаване на информация страна по страна. Мисля, че предложението е много добре балансирано. Няколко от нещата, които бяха поставени тук. Първо, относно а, прага комисията се придържа към това, което се предлага от ОСР в рамките на препоръка номер 13 за намаляване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Този прак, който предлагаме 750 милиона, е за цялата многонационална група така че говорим за една агрегирана цифра. Целта не беше да се обхване само определен процент от световният оборот. Ние вече казахме, че над 90% при този прак се обхваща от световния доход. Доста от компаниите ще, бъдат, ще имат по-високи доходи Затова, според нас, е, предложението е доста пропорционално, така както е. Относно конфиденциалността, позоваването на член 70, точка 4 е заличено, но в преамбюла се казва каква информация трябва да се обменя при това предложение и че тази информация няма да бъде считана за конфиденциална. Общественият елемент, както вече споменах, ще бъде обхванат от друго отделно предложение и е, това ще бъде обект е, на обсъждане в близко бъдеще. Ние считаме, че приемането на това предложение след е, като чуем становището на Европейския парламент, ще помогне на европейските данъчни администрации да получават необходимата им информация – това също ще създаде и балансираност в тежестта, която трябва да поемат многонационалните компании. Те ще бъдат наясно, че техните филиали, които са базирани в Европейския съюз или извън него, ще трябва да прилагат едни и същи норми. Разбира се, повече неща би трябвало да се направят. В бъдеще ние очакваме добро, конструктивно сътрудничество и ви благодаря за работата. Благодаря. Лудек, от името на докладчика, искате ли да допълните нещо? Не, само искам да благодаря на докладчиците в Сянка и се надявам, че ще има действително сътрудничество, за което говори и представители на комисията, тъй като изглежда, че към момента това не е точно така. Докладчик, председателят благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка, на всички колеги, както и по други законодателни актове, свързани с данъчното облагане. Сме в ситуация, каквато се намирахме и преди. Съветът взе решение, без да пое грижа за нашето мнение. Така че сега върви една процедура и се надявам, че ще можем да подобрим нашето влияние. Гласуването ще бъде утре от 11.45 до 12.30 ще има гласуване. Надявам се да си вземете картите за гласуване. Особено това въже за мен. През май през първата пленарна сесия през май ще се гласува в пленарна зала. По точка 7 сега давам думата на Питър Саймън, който е заместник председател на нашата комисия. Okay, dear colleagues, um, before we start... Скъпи колеги, преди да продължим, нека ви информирам, че вероятно ще трябва да прекъснем заседанието по-нататък за около 30 минути. ще прекъснем след като обсъдим тази точка от дневния ред, защото можем да започнем обсъждането на бюджета едва в 6 часа. Предполагам, че няма да обсъждаме следващата точка от дневния ред точно до 6 часа, поради което ще трябва да направим прекъсване от около 20 до 30 минути, преди да започнем с обсъждането на бюджета. Преминаваме към точка 6 от дневния ред достъп до финансиране за малки и средни предприятия и увеличаване на разнообразието на финансирането за тях в Съюза на капиталовите пазари. Днес трябва да разгледаме измененията 249 на брой. Давам думата на докладчика ни от Маркарас. Господин председател, благодаря. Уважаеми колеги, благодаря ви за внесените изменения. Искам още веднъж да изтъкна, че се стремя към постигането на широк консенсус по този доклад, тъй като според мен една обща и ясна позиция по темата е необходима от наша страна. Така малките и средни предприятия – ще могат да застанат на по-силна позиция при финансирането на реалната економика и подсилването на Съюза на капиталовите пазари. При разглеждането на внесените изменения няма да вземам предвид от коя политическа група са внесени. Ще разглеждам измененията по същество. Не ме интересува коя политическа група ги е внесла. Интересуват ме идеите, съдържащи се в тях. Най-добрите идеи заслужават да бъдат включени в доклада. Заедно с докладчиците в сянка преди изтичането на крайния срок за внасяне на измененията, говорихме за това, че ще трябва да бъдат включени в доклада изменения, които го доуточняват и допълват. Не би следвало докладът да се раздува прекомерно, да се спираме върху прекалено много теми, които може би би трябвало да бъдат предмет на други доклади. Доклада трябва да е повод за принципни разисквания. Като се има предвид броят на внесените изменения, то мога да кажа, че са обхванати редица теми от диференцирането между отделните МСП в зависимост от размера им до регионални аспекти. Явно има нужда от разисквания. Ще групирам измененията по теми като ще се съсредоточа върху по-доброто определение на МСП и диференцирането помежду им. Ще се възползвам от внесените от измененията колеги по отношение на финансирането, за да изясня окончателно, че финансирането трябва да е гарантирано на всички етапи от жизнения цикъл на едно предприятие. Трябва да вземем предвид както класическите МСП, така и други структури, като стартиращи предприятия. Тук се пада голяма роля най-вече на регионалните банки. За да могат те да изиграят своята роля, трябва да кредитират в по-голяма степен МСП и от други държави. Ясно е също така, че трябва да се разнообразят източниците на финансиране. Може да се използват кооперативни структури, както и рисков капитал. Не да изключваме нито една възможност за финансиране при условие, че се гарантира сигурността на инвеститорите. По въпроса за коефициента за подпомагане на МСП, то е от основно значение за улесняването на кредитирането на МСП. Този коефициент се ползва с особено широка подкрепа. Освен това е постигнат и широк консенсус по въпроса за необходимостта от повече подкрепа за стартиращите предприятия. Те не бива да бъдат възпрепятствани при разрастването си поради разпокъсаност на националните нормативни уредби. Радвам се, че са внесени редица изменения за намаляване на бюрократичността по отношение на данъчното облагане на МСП. Има и изменения, визиращи въпроса за съразмерността. Важно е, когато водим разискванията, да не идеологизираме. Трябва обаче и ясно да заявя, че дебатите за третия стълб на Банковия съюз или за секюритизацията не би трябвало да залегнат в този доклад. Защо? Защото при тези теми става дума за отделни законодателни инициативи, а в случая работим по доклад по собствена инициатива. Тези въпроси следва да бъдат уредени в двете законодателни досиета, за които говорих, не бива да са предмет на този доклад. Има и редица други въпроси, които бихме могли да обсъдим, като например предложението за общ идентификационен номер за МСП, както и създаването на база данни, в която да се документират потребностите на МСП от финансиране има и предложение за подпомагане от страна на Европейския съюз по линията на конкретни програми на МСП, които искат да извършват дейност в световен мащаб. Надявам се, че ще изработим един балансиран доклад, който да отчете гледните точки на повечето от вас. Внесени са немалко изменения, но броят им може да бъде ограничен, ако бъдат групирани тематично. Немалко изменения взаимно се допълват и доусъвършенстват. Да като взема предвид всичко това, ще изготвя компромисни изменения, които ще обсъдя с докладчиците в сянка. Моля да участвате активно в разискванията, да бъдете открити и да не идеологизирате. Благодаря. Благодаря на докладчика. Групата на АЛДЕ помолим да дадем първо думата на господин Тойрер, който ще се изкаже от името на господин Дебакер, тъй като господин Тойрер трябва да си тръгне по-рано. Мисля, че няма проблем. Имате думата, господин Тойрер. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря, че ми давате възможност да се изкажа първи. Позволете ми първо да благодаря на докладчика от Маркарас за изготвения текст. Той се вписва в контекста на досегашната му работа. Проведохме и общи разисквания отвъд между партийните граници за коефициента за подпомагане на МСП. Този коефициент, както каза докладчикът, е важен. Той ще заеме важно място в доклада. При всички положения малките и средни предприятия трябва да имат по-широк достъп до кредитиране. Нашата политическа група в лицето на своя докладчик Сянка, господин Дебакер, ще постави акцента върху разнообразни източници на финансиране за малките и средни предприятия. Не може да се търси еднозначно решение трябва да има най-разнообразни възможности за финансирането на МСП. Не може да се замени банковото кредитиране. 99% от предприятията в Европейския съюз са малки и средни предприятия. Става дума за 23 милиона предприятия с по-малко от 250 служители – нереалистично според мен малките и микропредприятията да се финансират на капиталовите пазари, подобно на предприятията в САЩ. Но според мен би следвало да се предостави по-широка възможност за финансирането им и на капиталовите пазари, когато това е подходящо. Трябва да обмислим и други възможности за ползването на инструменти за финансиране, като, например, финансовите технологии. Съюзът на капиталовите пазари, според нас, трябва да бъде уреден в обща нормативна уредба, като се постигне съгласуваност. Освен това, въпросът за финансирането на МСП на капиталовите пазари, както и предложението за емитирането на облигации за средно големите предприятия, могат да бъдат обсъдени. Изискваме от комисията на всяко три месечи да излиза с доклад за инициативите за МСП и тяхното изпълнение. Така ще може да направи своята оценка и парламентът. Благодаря на колегата Тойрер. От името на социалистите, господин Бае. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Ще бъда максимално кратък. Благодаря на Отмар за чудесната работа по този доклад. Благодаря и на колегите социалисти. Както казах, ние сме доволни от доклада. Няма точка, по която да сме напълно несъгласни. съгласни. permet de stimuler les prêts aux PME comparés aux grandes entreprises et nous demandons donc à ce que la Commission évalue l'impact de cet instrument. Искаме да помолим комисията да направи оценка на въздействието. Ние разбираме значението а, на банките в някои отдалечени региони. Ето защо ние настояваме за насърчаване на ролята на местните банки. Също така трябва да има диверсификация на стабилните източници на финансиране. МСП са много различни, както от географска, така и социално-економическа гледна точка и затова трябва да се предвидят различни видове финансиране и различни платформи за инвестиране, като например колективно финансиране. Приканваме комисията да предложи законодателни инициативи. Настояваме да се предприемат мерки за осигуряване на прозрачност на, на банковите дейности. Настояваме да се раз, разработят а, държавни проекти за МПС. Хубаво е да в Великобритания има програма, която е насочена към финансиране на малки и средни предприятия. Много важно за нас е борбата срещу дискриминацията при финансирането. Радваме се, че тази тема е получила достатъчно внимание. Призоваваме комисията да направи така, че Европейската програма да, да предприеме мерки срещу дискриминацията. Също така е хубаво да има информация на единно гише. Смятаме, че имаме а, солидна база за съвместна работа и ще се радваме да взаимодействаме в бъдещите етапи. Уго! Уго! <laughs> Благодаря на Люк. Уго. От името на ЕКАРЕ невероятно, но факт и този колега ще се изкаже от името на друг колега. Давам думата на госпожа Суинбърн. Аз ще говоря от името на своя колега. Той благодари на докладчика и подчертава, че доклада е много добър, който има в по-голямата си част подкрепата на повечето докладчици в сянка. Ето защо докладчик в е, сянка е очуден от броя на измененията. Докладчикът обясни желанието си за обща позиция на ЕКОН. За съжаление, много днесените изменения, като по по-широкия макроекономически дебат, са въпроси, по които вече има доклади ще се внесат няколко изменения, в които, трябва, в които ще се каже, че прекомерната регламентация пречи на развитието на МСП. Докладчикът в Сянка ще подкрепи всички изменения, насочени към това, като 67-87 изменение. Той е скептичен към изменения, които настояват за хармонизация на правилата като изменение 35. Също така призовава този доклад да е неутрален гледна точка на половете. Политиките на строги економия, банковата криза са чувствителни въпроси и може би трябва в този доклад да бъдем максимално целенасочени и не можем да приемем изменения, които излизат извън, широк, извън приложеното поле. Целта ни е да, увелич, да създадем повече възможност за финансиране на МСП. Нека не навлизаме в дебата за други въпроси, като схемата за гарантиране на влоговете. Господин Ойзак предпочита докладът да остане свързан само с декларираната тема. Палома Лопес от името на Обединената левица. Няма я. Някой замества ли я? Оказва се, че не. В този случай давам думата на зелените. Госпожа Кап... Um, Изказвам се от името на Филипе. При директивата за капиталовите изисквания 4 зелените бяха съгласни с господин Карас. Не сме против коефициента за подпомагане на МСП, въпреки че нашият докладчик изрази съмнения относно дали това е най-добрият начин за създаване на бизнес възможности. Коефициента за подпомагане на МСП имаше за цел нивата за финансиране да останат на нивата преди Базел 3. Коефициента за подпомагане на МСП не влияе върху кредитирането на МСП. Много МСП могат да използват вътрешни предприятия срещу Европейския банков орган. възможно капиталът да бъде недостатъчен. Докладът казва, че банките трябва да бъдат добре капитализирани, а не да извършват спекулативни дейности. И като намалят определени такси, банките все, по, все повече използват оттеглят на финансиране от, за МСП като заплаха също опитите за регламентацията. Обедени сме, че по-високите нива на капитал ще доведат до повече стабилност и ще помогне на банките да, да осигурят подкрепа на МСП в криза. Хубаво е да се премахнат всякакви пречки към достъпа за МСП до финансиране и да се използват модели на финансиране, които са ориентирани към интересите на МСП. Не само големите финанси, но и големият бизнес затруднява дейността на МСП, особено при трудни условия. Едните използват късните заплащания, другите високи такси. Е, нека да решим тези въпроси преди е, да отслабим пруденциалните правила. В е, ние сме използвали банк, швейцарска банка БИР, която се оказва много стабилен кредитор за МСП в период на криза. Освен това, съоръжение на ли... на съоръжение под лизинг е добър вариант. Това не означава, че трябва да променяме процентите за риск. От друга страна, секюритизацията не води до възможности за инвестиции в МСП, нито пък премахва кредитния риск от финансовата система. Според нас МСП няма да спечелят, ще спечелят обаче някои банки и финансови посредници. Обръща се твърде много внимание на, на, на намаляване на тежестта на МСП. По трябва да се обръща повече внимание в препоръките по страни в рамките на правилата за економическо управление, за да се насърчи економическата стабилност, която е необходима за МСП. Също така призоваваме комисията да аудитира структурните програми като Козми и Разъм 20 и е, за да се види до каква степен а, се запазва финансовата стабилност като зелени подчертаваме, че кредитирането и финансирането в капиталовия съюз не би трябвало да са единствените източници на финансиране. Трябва да се използват и трябва да се проучат и альтернативни канали. В предложенията си призоваваме комисията да използват опита на системи за альтернативни валути, както в Швейцария. В Швейцария банката Девир е използва допълнителна валутна система, която се прилага в различни сектори на економиката. Това е механизъм, при който фирмите могат да купуват една от друга без да разчитат на валутната система. Благодаря на колегата Като от името на СПД Марко Дзани Всъщност той не е тук. Няма други представители на СПД, няма и представител на Европа на нациите и свободите. Преминаваме към спонтанните изказвания Естер Деланге. Okay, I can be, uh, quite... Ще се опитам да съм кратка. Искам да подкрепя докладчика и на подхода, който предлага. Едно от нещата, които за мен са интересни, е, че ние вие говорим за искане на кредити и отказ е, на предоставяне на такива кредити в различни страни. Трябва да видим какво е положението в е, страните, които са в центъра и които са в периферията. Има спад в предоставянето на кредити повече в страните от периферията, така че нещата не са толкова е, черно-бели. Даните от ЕЦБ показват, че минус 40%, извинете, 40% има откази на искания в централните държави само 15% спад. В моята страна Нидерландия има откази 45%, по-високо от Ирландия, от Испания, по-низко от Гърция единствено. И искам да разбера какви са причините за това. В изследването на ЕЦБ не се дава отговор ако видите какви са информациите, които се подават от Централната банка на Нидерландия, там няма да намерите отговор. Сигурно има множествени причини. Обедена съм, че има не само една причина. Доверието на инвеститорите в бъдещото развитие на Съюза може би е една от причините също. Това е само една допълнителна забележка, която искам да отбележа за докладчика. Благодаря. Оглеждам се в залата с въпрос дали още някой не иска да се изкаже. Не. Тогава мога направо да дам думата на докладчика, тъй като и представителят на комисията вече не е в залата. Господин Карас, благодаря. Благодаря за общата позиция, на която застанахте в коментарите си. Тя потвърждава и подхода, който възприех аз по отношение на измененията а именно, че трябва да се съсредоточим върху онези въпроси, отнасящи се до финансирането на МСП. Не би трябвало предмет на доклада да са теми, по които вече има законодателни предложения и които биха могли да са предмет на други доклади. Нека се концентрираме върху основните въпроси. Второ, Немалко от вас говориха за необходимостта от по-диференцирано определение на МСП. Едно такова по-диференцирано определение ще прерасне и в по-диференцирани възможности за финансиране. Немалко от вас направиха тази констатация. По въпроса за новите възможности за финансиране спрямо до сегашните – не искам да отиваме твърде далеч. Много е голям процентът на банковото кредитиране. Не можем да го намалим от днес за утре. Това не е възможно. Възможно е към него да се добавят и други нови възможности. Трябва да се възползваме както от старите, така и от новите възможности за финансиране, като запазим при всички положения старите. Ако ги премахнем, ще се стигне до празноти. И накрая говорихте за по-диференциран причинно-следствен анализ. Предлагам по всички изменения, които не можем да приемем, тъй като засяга теми, по които има законодателно предложение, да предложим да бъдат включени в съображенията. Така ще бъдат отчетени и тези теми, без обаче да са предмет на дебати по същество. Мисля, че няма да има проблеми с това да обединя измененията в компромисни изменения. Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря и на колегите, които се изказаха от името на докладчиците в Сянка. Нека ви обърна внимание, че ще гласуваме по този доклад на заседанието си на 13 и 14 юни. Ще гласуваме текста по време на септемврийската пленарна сесия. Следващата ни точка от дневния ред е общият бюджет, но както ви казах, ще трябва да прекъснем заседанието за около час, тъй като колегата Гайер от Комисията по бюджети и докладчикът ще дойдат тук чак в 6 часа. Затова няма никакъв смисъл сега да продължаваме. Ще се видим в 18 часа. Закривам заседанието. So, liebe. das hatte ich auch <laughs> noch nie. Okay. So, if I look around now. Председателят. Шегата, която ще направя сега, може да бъде разбрана само на немски, не на английски. Скъпи колеги, скъпи колега, we should vote now. Whatever. whatever. Not whatever, because you the EBB is split. As long as, also, as long as we agree. Sehr geehrter Berichterstatter, lassen Sie uns anfangen. 18 Uhr. Уважаеми господин докладчик, часът 18.02 минути. Прекъснахме заседанието до 18 часа. Продължаваме заседанието с точка от дневния ред Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година. Докладчик от името на нашата комисия е Маркос Фербер. Много се радвам, че сред нас е и докладчикът на комисията по бюджети Йенс Гайер. Той ще се изкаже първи. Йенс, направо ще ти дам думата. След това ще се изкаже докладчикът на нашата комисия, колегата Фербер. Колега Гайер, имате думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, за съжаление сега не можем да отидем в бар Мики Маус, да играем скат и да научим да играят на скат и испанските си колеги, защото вие се появихте. Първоначално възнамерявах да ви направя това предложение. Накратко ще ви изложа настоящия етап от работата ни във връзка с бюджетната процедура. Ще обърна поглед и към бъдещето. На 25 май комисията ще излезе с проекто бюджета за финансовата 2017 година. Изчакваме тази дата. До 25 май ще се извършват подготвителни работи под формата на насоки. Не можем да направим много повече от това. На по-миналото си пленарно заседание Европейският парламент – прие насоките с сравнително голямо мнозинство сред политическите групи. Повечето политически групи се обявяват за това Европейският съюз да направи разходи. Зелените също са за, но се въздържаха, тъй като в документа, който изготвихме, не се противопоставяме на проекта за ядрен синтез, проекта ИТЕР. Това не се понрави на зелените, поради което се въздържаха. Като цяло обаче текстът получи широката подкрепа на Европейския парламент. Работих в качеството си на докладчик по тези насоки, които бяха допълнени от немалко колеги. Нашите насоки се отличават от тези на съвета, тъй като са реалистични. Описваме положението с бюджета през 2016 година. Положението в света и положението в Европа почти не се е променило поради което според нас бюджетът за финансовата 2017 година, по който надявам се ще вземем решение до края на годината, ще бъде изправен пред същите предизвикателства, както и настоящият бюджет. Какво направи съветът? Излезе с 6 страничен документ, с който се запознах. Първите 4 страници с изключение на половин изречение, изготвени с копи-пейст. Има само две страници, които са нови по съдържание. Когато първо прочетох документа си, помислих, че има печатна грешка и че всъщност това е предходният документ. След това установих, че има все пак някакви промени. Но съветът не реагира като нас – иска да запази бюджета от 2016 година, предлага само някои козметични промени, като подхожда така, както винаги е подхождал, а именно предлага достатъчни маржове. Предлага комисията в бюджета за 2017 година да даде достатъчен марш за маневри по таваните по многогодишната финансова рамка, за да могат тези маржове да се използват за непредвидени разходи. Опитът с бюджетната процедура от тази година показва, че тези маржове по двете функции от значение за справянето с беженската криза, именно функция 3 вътрешна политика и функция 4 външна политика, бяха почти напълно изчерпани до момента не са настъпили съществени промени в положението, поради което ще трябва да процедираме по същия начин и през 2017 година. Това е отправната точка, която залегна в насоките на парламента. Очертава се и конфликт с съвета по този въпрос. Рамираме се в условия на беженска криза. Използвахме всички външно и вътрешно политически инструменти за справянето с нея. Използвахме и всички извънредни инструменти по многогодишната финансова рамка. Държа да изтъкна, че тези инструменти бяха разработени под натиска на парламента. Ако не бяхме взели решение за нас, бюджетът изобщо нямаше да ни стигне трябваше сравнително рано да излезем с първото си предложение за коригиращ бюджет, за да финансираме извънредния инструмент за финансиране на разширяването на Европол. Настоящото положение е изключително сложно, ще бъде изключително сложно и идната година. Все още не сме се справили напълно с економическата криза. Последиците от нея са различни в отделните държави членки. Някои държави страдат повече от други. можем да кажем, че разходите по бюджета на Европейския съюз за справяне с економическата криза са основателни. Многогодишната финансова рамка в настоящата си форма е достатъчна в моменти, в които нямаме кой знае какви проблеми. В момента, в който се изправим пред по-съществени проблеми, тази рамка се оказва напълно недостатъчна В края на тази година предстои да започне прегледът на многогодишната финансова рамка. Ще трябва да обсъдим въпроса за прегледа и в рамките на бюджетната процедура. Няма да можем да избегнем това. Има и още нещо, което е важно най-вече за вашата комисия. Онези бюджетни редове, които, по които се предвиждат гаранциите за ЕФСИ, в момента разполагат само с 3,8 милиарда. Първоначално бяха предвидени 8 милиарда. Ще Едно от условията, които ще трябва да вземем предвид при изготвянето на бюджета за едната година, е именно това. Трябва да се изтегли финансиране от бюджета, за да могат да се финансират тези два реда. Комисията излезе със своите економически доклади. Те трябва да бъдат в по-голяма степен обвързани с външната политика. Разполагаме с годишния обзор на растежа, както и с европейското полугодие, по което могат да бъдат преодолени структурните слабости в държавите членки. Ако бюджетните кредити по бюджета на Европейския съюз в по-голяма степен са обвързани с заключенията от всички тези анализи, то според мен ще можем да постигнем и по-голяма допълнителна полза на ниво Европейски съюз. За целта ще трябва да има съгласуване с Европейския парламент. Бюджетът за 2016 година не предвижда средства за Европейската инициатива за младежка заетост. Не защото смятаме, че тази инициатива не е необходима, а защото комисията изиска първо да се подложат на анализ резултатите от тази инициатива и след това да се вземат решения за финансиране. В зависимост от резултатите от този анализ ще вземем и съответното решение за финансирането. Искаме да продължаваме и с борбата срещу бедността, която е залегнала и в стратегията Хоризонт 2020. Искаме да започнем работа и в областта на борбата срещу бедността сред децата. По новата многогодишна финансова рамка са предвидени свежи пари, поради което намаля и размерът на неразплатените задължения. Ако продължим да изчерпваме бюджетните кредити за плащания, но продължи да нараства размерът на кредитите за поети задължения, отново ще се увеличи и размерът на неразплатените задължения към края на периода. Казвам това, защото искам да знаете, че проблемът не се е решил от само себе си. Е, Поради настоящите обстоятелства просто не е така осезателно на дневен ред. Това са условията, в които работим в момента. На 25 май комисията ще излезе със своето предложение, което първо ще бъде обсъдено от съвета. Съветът ще внесе измененията, които смята за необходими. Ние от своя страна ще разгледаме проекта на бюджета, така както е бил изменен от съвета. Любопитен съм и на каква позиция ще застанете вие. Благодаря на колегата от Комисията по бюджет и Йенс Гайер. Думата има докладчикът ни по бюджета, господин Фербер, за 5 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата Гай. Радвам се, че след години отново работя по въпроса за бюджета. В продължение на два мандата бях член на комисията по бюджети. Това бе период, в който имахме повече права. Не се оставяхме, не се задоволявахме само с едно четене. Благодаря ви за анализа за бюджета за 2017 година. Знаем какви са рамковите условия. Наясно сме с това, че има много проблеми с бюджета, много напрежение. Знаем също така, че по отношение на съвета трябва да настояваме за европейската добавена стойност. Тук в Комисията по економически и парични въпроси работим по няколко бюджетни реда, които не са от особено голямо значение, поради което сме и в доста удобно положение. Но работим активно. Работим по финансирането на трите надзорни органа, банковият орган, органа за ценни книжа и пазари и органа за застраховането и пенсионното застраховане. Ще трябва по-подробно да анализираме тези органи в рамките на бюджетната процедура. Докладчик съм и по директивата за пазарите на финансови инструменти. Ще трябва тук да се финансира съответната инфраструктура за ресорната агенция. Друга една агенция от тези три, според мен, няма нужда от допълнително финансиране в особено голям размер, тъй като излиза единствено с насоки. Казвам всичко това, за да ви изясня, че трябва по-подробно да анализираме работата на тези три агенции преди те да започнат да се самофинансират, ще трябва да се погрижим за това да работят ефективно да не вменяват допълнителна тежест на данокоплаците и на онези, върху които упражняват надзор. Има и още един интересен въпрос, а именно изграждането на капацитет за сферата на финансовите услуги и по-точно за извън отрасловите субекти, които предоставят такива. Искам да се спра по-конкретно и върху програмата Фискалис и подготвителните дейности по нея. Утре предстои да гласуваме по въпроса за по-интензивното сътрудничество между данъчните администрации. Вероятно, в рамките на тази седмица ще водим преговори и за допълнителен мандат за комисията такса или за създаването на нова анкетна комисия по досиетата от Панама. Вероятно, казвам това преди да съм говорил с докладчиците в Сянка, ще трябва да се направи нещо по отношение на подготвителните действия, за да може взаимодействието между данъчните администрации да се активизира, да надхвърли рамките на програмата Фискалис – когато взехме решението за тази програма, все още не разполагахме с информацията, с която разполагаме сега. Това са трите основни, според мен, теми. Що се отнася до надзорните органи, трябва да гарантираме тяхното ефективно действие. То трябва да е и економически ефективно. <clears throat> Тук трябва да вземем по-конкретно предвид работата си по законодателството от второ ниво. Говорих също така и за бюджетния ред, който разполага с милиони и половина евро за доизграждането на капацитета на извънотрасловите доставчици на финансови услуги. Трябва по-подробно да обсъдим този въпрос. Има една неправителствена организация, която разполага с особено голям размер обществени средства в сравнение с средствата, които сама е привлякла. <clears throat> Комисията във всички други области следва предложения от съвета и парламента курс за привличането на собствени средства. Говорих и за бъдещето на програмата Фискалис. Фискалис в рамките на 7 години за тази програма са предвидени 234 милиона евро. Вече на два пъти сме преработвали директивата за взаимопомощта. Мисля, че трябва по-подробно да обсъдим въпроса за тази програма. Знам, че няма да можем да променим още веднъж нормативната уредба но ще трябва по отношение на програмата Фискалис да използваме различните инструменти за съпътстващи мерки. Секретариатът днес изпрати имейл на политическите групи, които трябва да изготвят предложения за пилотните мерки и подготвителните действия. Аз имам някои идеи, които ще обсъдя с докладчиците в сянка. Има и още нещо, което очаквам с нетърпение. Опитът ми с бюджетните процедури показва, че след като с големи усилия сме изработили нещо, то ще трябва да бъде одобрено и от величията в Комисията по бюджети. Знам, че Комисията по бюджети разполага с изключителни прерогативи за общия бюджет. Ние отговаряме само за няколко по-малозначими реда, но бих се радвал да бъдат приети предложенията ни за тях. Благодаря на докладчика. Докладчиците сянка на социалистите и либералите не са тук. За това ще дам думата на колегата Суинбърн от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Благодаря на двамата докладчика. Както каза господин Фербер, основните сфери, които наблюдава ЕКОН относно изразходването на бюджета са и са бюджетите. Ние трябва да запазим статуквото по тези бюджетни линии. През предходните години, когато работихме по освобождаването от отговорност, е, ЕСМА се оказа, че не е изразходвала част от бюджета, така че по принцип аз не съм за увеличаването на бюджета. Особено като си има предвид, че големия обем работа, свързано по мерките от ниво 2, се забавя. Основният приоритет за мен е да се запази сегашната структура за ЕСА и да има пряк надзор. ЕСМА за търговските депозитари, всякакви други промени в модела за финансовите пазари ще създаде проблеми с легитимността на тези организации, както и органите национално равнище, които упражняват контрола. Половината от средствата за ИСАС идват от бюджета, останалите от компетентните а, органи. Трябва да се запази европейския характер на тези надзорни органи на европейско ниво. Трябва да се запазят бюджетните линии за тези надзорни органи. Очаквам да продължа да работя с докладчика, за да може бюджетите на надзорните органи да бъдат запазени като отделни линии в бюджета. Е, благодаря на госпожа Суинбърн. Не присъстват тук други докладчици в сянка, за това ще попитам останалите колеги дали искат да се изкажат. Не. Тогава ще дам думата на докладчика ни господин Фербер, тъй като сред нас няма и представител на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че мога да участвам в заседание председателствано от вас. Когато вашият колега, председателят на комисията, води заседанието, винаги аз трябва сам да си давам думата. Не искам, разбира се, да оставям колегата Гайо с впечатлението, че си присвоявам нещо. Мисля, че двамата с него ще постигнем успех. В четвъртък предстои да гласуваме в пленарната зала по докладите за освобождаване от отговорност. Много се радвам, че очертахме обща позиция по въпроса за трите надзорни органи. Комисията по бюджети дори възприе някои от нашите предложения. Така вече извършихме някои подготвителни действия, които ще се отразят и върху бюджета. Ще взема предвид и вижданията и желанията на останалите трима колеги, с които работя по доклада. Ще трябва да се съгласуваме. С удоволствие ще се запознай с предложенията на други ваши колеги най-вече на докладчиците Сянка от НП в Комисията по бюджети, които ще си взаимодействат много тясно с мен. Благодаря на колегата Фербер. Според графика, предложенията за изменения ще трябва да бъдат внесени между 13 юли и 19 юли. На 19 юли е крайният срок за внасяне на измененията. Обсъждането ще се проведе на 31 август. В същия ден ще се проведе и гласуването. Гласуването в пленарната зала ще се проведе през месец октомври. Желая ви приятна вечер. С това изчерпахме точките от дневния ред за днес. Ще продължим утре сутринта.